Good afternoon, ladies and Добре дошли, е, дами и господа. Займете местата си, ако обичате. We have enough... Вече имаме достатъчно членове на комисията, за да започнем работа. Надявам се, че по-късно ще дойдат и други. И така, приемане на дневния ред. Получили сте проекта за дневен ред. Искам да направя една забележка. Уведомиха ме, че докладът, докладчикът госпожа Крел по досието Омнибус ще докладва днес по време на работата на триалога по точка разни. Това ще бъде значи, утре заран. Имаме вече една точка в 14-та точка разни. Ако няма други забележки, смятаме, че дневният ред е прият. Продължаваме с одобряване на протоколите от заседанието от 7 септември тази година. Проектът е качен в интернет. Както обикновено, ако няма възражения в хода на днешното заседание, ще смятаме, че протоколите са одобрени. Сега стигаме до съобщения на председателя. Няколко такива имам. Ще започна като кажа, че днес има открито заседание на седмицата на регионите и градовете. Аз имах честа да представлявам комисията Реджи, заедно с председателят на комисията, комитета на регионите, господин Ламберт и комисарката Крецо. Днес Европейската комисия оповести седмият доклад за кохезионната политика с определени съобщения за бъдещето на политиката на сближаване, а също така и нова инициатива Алианса за сближаване по инициатива на Комитета на регионите заедно с Европейската комисия, за да се обединят всички заинтересовани страни, регионални, местни власти, политици – в този алианс за по-нататъчното развитие на политиката на сближаване в бъдеще. Това стана днес. И затова е, и започнахме с 15 минути закъснение на следващото заседание. Искам също така да ви информирам, че семинарът е организиран от СТОА за службата за оценяване на опциите в областта на науката и технологията. Те организират семинар заглаве нови технологии и регионална политика в рамките на следващите рамки на кохезионната политика. Понеделник 16 октомври от 2.30 до 6.30 след обед ще се състои този семинар в зала А 5Е2. Е Тук в Европейският парламент ще помоля секретарята да разпрати тази информация до всички членове на комисията Реджи. Семинарът ще разглежда теми, предложени от нашата комисия на 100 още през 2015 година, когато подготвихме становища и ги изпратихме на 100 и сега резултат на това е този а, семинар. Господин Ван Нистерой и Крел ще а, председателстват първите сесии. Господин Пирински, който е заместващ член на нашата комисия, като член на панела на СТОА, ще произнесе заключителните бележки. Ще има също така лектори от няколко генерални дирекции на Европейската комисия, както и представители на местните и регионални власти. Искам да поканя членовете на нашата комисия да посетят, да присъстват на семинара, да участват в него. Секретарята ще ви предостави необходимата информация. Надявам се да станем свидетели на активно участие в този семинар, много тясно свързана неговата тема е с нашата работа. Това първо. Сега искам да ви уведомя за заседанието на председателите на комисиите с комисарите на 26 септември и 3 октомври. След речта за състоянието на Съюза и писмото на господин Юнкер от средата на септември, председателите на парламентарните комисии проведоха редица заседания с, с своите колеги от Европейската комисия. Е, срещите бяха организирани на групи, на срав... общи теми е, и са свързани с е, програмата на комисията за 2018 година. На 24 октомври ще бъде прието решение. Значи на 7 групи ще се състоят заседанията на 26 септември до 3 октомври. Заключителната пленарна сесия ще се проведе на 3 октомври председателство на госпожа Викстром от, конференция от председателския комитет и господин Тимерманс от Европейската комисия. На 26 септември ще бъда съпредседател на групата Инвестиция, заетост и растеж ще има представители на комисията ЕКОН, МП, е, е, господин Катайнен ще бъде съпредседател от името на комисията. Ще бъдат господин Домбровски, Тисен, Бемковска, Набратич, Крецо, Вестагер и Муелеш. На 3 октомври участвах в заседанието на групата по бъдещото финансиране на Европейският съюз заедно с председателят на комисията по бюджети. Е, участваха комисии КОНТ, ДЕВЕ, е, Employment е, и ЛИБЕ от Европейският парламент. Както може да допуснете, бяха обсъдени различни политически теми. Ние подчертахме необходимостта от инвестиране в инструментите на бъдещата коалиционна политика, които да бъдат разходоефективни и да дават добавена стойност, особено в рамките на европейския семестър и структурните реформи. Почертах също така, че инвестирането в инфраструктурните проекти е много ценно. Инвестирането в човешка капитал и административният капацитет също е полезно инструментите ще се допълват взаимно, т.е. това не изключва съвместното инвестиране на. Възник, изникнаха две, два заключения. Предложение за предложенията за едната програма трябва да бъдат представени до пролета или началото на лятото едната година, за да може Европейският парламент да работи вече по своя доклад преди изборите през 2019. И второ, значението за а, максимализирането на синергиите между различните инструменти бе подчертано. Включително а, разходите по Хоризонт на 2020 и други европейски програми. И така, а, това са посланията които мога да споделя с вас в резултат на тези заседания. Искам също да кажа, че много колеги, включително и аз самата, изразихме загриженост поради закъсняването на подготовката на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 година. Защото след пролета, вероятно след месец май 2020 година, ние, т.е. Европейският парламент, ще разполагаме с по-малко от 10 месеца, за да работим по тези предложения преди изборите през 2019 година. Тоест графикът за тази работа е от решаващо значение. Очакваме реакция на Европейската комисия по този въпрос. Но разбирам, че заместник председателите и комисиарят Йотингер – се придържат стриктно към пътната карта, която, бе, която придържаваше писмото на господин Юнкер към председателя Таяни. В тази според съгласно тази пътна карта, може да очакваме финансовите рамки през май 2018. Това са резултатите от тези заседания. И е, на заседанието на е, общо заседание на колегиума на комисарите и е, председателите на комисиите ще даде своят резултат. Както знаете, през последните седмици нашата комисия изпрати своя делегация в Клуш, втория по големина град в Румъния. Имахме натоварена и интересна програма посетихме солните мини, подземните солни галерии. За съжаление не виждам господин Зеле, който беше ръководител на делегацията от е, името на нашата комисия. Очаквах, че той ще сподели с вас информация за това посещение, но може би това може да направим под друго време, тъй като не го виждам тук в момента. С това приключвам с моите съобщения за днес. И сега можем да пристъпим към другите точки от нашия дневен ред. А именно. Доклада за решение на съвета 189 от 2014 година за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху традиционният ром, произвеждан в Гваделуп, Фреска, Гвиана, Мартиника и Реюнион. И за отмяна на решение 2007 659 на Европейската комисия. Докладчик по тази тема съм аз. И по традиция, традиционният Чрезотното производство на повечето френски, от вътморски департаменти се радват на изключения още от 1923 година. Количествата ром, които могат да ползват намалявани косвени данъци, ще трябва да имат същите конкурентни способности, както други продукти на Въдморските департаменти на Франция. През 2016 година производството на ром в тези департаменти е надхвърлило с около една пета квотата, на която се е намалена ставката за косвени данъци. Ако не бъде променена ставката ретроактивно с задна дата, производителите ще пострадат. През 2015 година поискахме от френските власти да направят тълкователно решение за увеличаване на годишната квота от 120 000 на 144 000 хектолитра чист алкохол. Комисията прие направеното предложение за увеличаване на тази квоция. Това стана на 9 юни 2017. И е, като докладчик е, по това досие е, ще кажа, че когато координаторите обсъждаха предложението, те смятаха, че то е неприем, непротиворечиво и може да бъде прието по упростена процедура. Като използваме член 50 алинея 1 от правилника. Съгласно тази упростена процедура, сега ще дам думата на докладчиците в сянка по това досие, ако те имат какво да кажат по предложението, както по същество, така и за процедурата за неговото приемане. Ще започна с господин Панга, който ще говори от името на е НП. Благодаря, госпожо председател. Няма да се разпростирам надълго, искам само да помоля да приемем наистина опростената процедура и да приемем колкото може по-бързо предлагания текст. Благодаря. Много благодаря, господин Маско. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да а, приветствам решението на съвета, а също така и господин комисара Пьер Московиси, а, а, които ни предлагат отново да подновим решението за производството на ром на базата на захарна тръстика в отвъдморските департаменти. Съгласно член 359 от договора за функциониране на Европейския съюз. Както вие знаете, госпожо председател, става дума за едно техническа корекция на решението на съвета по отношение на традиционният ром – за да може той да има намаляна ставка, намалена коска на косвени данъци. Включително това предполага и увеличаване на годишната квота от 120 хиляди на 144 хиляди хектолитра. Това според мен е ефикасна мерка, тъй като динамиката на вътрешният пазар на Рома дава възможност на производители от трети страни, които имат социални а, и други предимства. А, не трябва да спазват нормите, които спазват европейските производители. И за това увеличаването на квотата и намаляване на ставките, така както го предлага комисията, ще даде глътка свеж въздух на производителите на ром от, който, от които, където са взети 40 хиляди души и а, много хиляди а, стопанства. Моля текста да бъде прият колкото може по-бързо, за да може да влезе в сила още от началото на едната година. Много благодаря. Такава, е, такова е намерението за предложението на координаторите. Господин Флак, от името на ЕКАРЕ. Много благодаря, госпожо председател. Това решение на съвета е много важно, много важно за всички колеги. Най-малко трима от докладчиците в Сянка представляват френски граждани, които живеят извън континентална Франция. ЕКАРЕ е, сме съгласни, че трябва да вземем предвид нуждите на отвъдморските департаменти на Франция, но искам да кажа, че ЕКАРЕ има някои резерви, малки резерви. Преди всичко много сме разочаровани, че нямаме сведения от проучвателните мисии, нито пък проби <laughs> сега по-сериозно да кажа, мерките за защита на пазара трябва да отговарят на своята цел, защото става дума за една много конкурентен, конкурентен отрасъл. Увеличаването на годишната, на годишната квота е значително, но то отговаря на целите. Увеличаването на квотата за е, отвъд морските департаменти няма да деформира единния пазар. Нито ще навреди на свободната търговия другаде. Да искането на комисията с задна дата да се увеличи традиционната квота за 2016 година трябва да се тълкува по подобен начин. Трето. Има, има и въпроса за 309 член от договора защото той се отнася пряко по същество за това решение на съвета. Ще бъда ясен. Екаре не се не възразява срещу целева подкрепа на определени отрасли. Но смятаме, че 349 член – не е, е достатъчно справедлив, защото той се отнася само за 9 е, периферни района. Има такива райони и в е, континентална Европа, където поради топографски или климатични причини те са необлагоприятствани. Трябва за всеки регион да се отнасяме конкретно за всеки отделен случай, като прилагаме структурните инвестиционни фондове. И накрая, госпожо председател, лично аз ще кажа, че винаги а, ще бъда, се присъединявам към предложения за намаляването на данъци върху алкохола. А, много ясно беше това, което казахте. Благодаря ви. Не виждам господин Оманже, който е докладчик сянка. Има ли някой друг, който иска да вземе думата по тази тема? Изглежда, че няма. Не. Господин Лапе не е тук. Господин Дамато също не е тук. Има ли някой друг, който иска да вземе думата по тази тема? Било по процедурата, било по същество? Не. Тъй като предложението не е спорно, всички искаме да подкрепим производството на ром, предлагам комисията да приеме опростената процедура без изменения съгласно член 50 или нея първа е да приемем предложението на настоящето заседание. Има ли възражения? Няма възражения. След като няма такива, ще го включим в списъка за гласуване днес. Не. Подсказват ми, че то вече е прието и продължаваме от тук нататък с опростената процедура. Ще направим всичко възможно. Предложението да бъде прието колкото може по-бързо. Благодаря на докладчиците в Сянка. И сега продължаваме с следващата точка от нашия дневен ред. А именно годишният доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Комисията по бюджети е водеща. Ние трябва да приемем становище. И докладчик е госпожа а, Малетич. Тя ще представи проекто становището. И за да спазим графика, предлагам изменения да се внасят до обед 17 октомври. Госпожо Гленете, че имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, и, имах, бях много доволна, че можех да подготвя това становище във връзка с дейността на ЕИБ, която играе много важна роля в подкрепата и прилагането на политиката на сближаване, а също така за укрепване на капацитета за подготовка на проекти, консултантски, анализаторски и други услуги, също така и съвместно финансиране. ЕИБ изпълнява редица важни функции в политиката на сближаване и ако се опитаме да ги преброим, ще се установи колко много различни дейности предприема Европейската инвестиционна банка. Тя има консултантски услуги и анализи по програмите Джереми и Джесика. Дава заеми, преки заеми, мостови заеми, съместно финансиране, други финансови инструменти. А също така тя помага за укрепване на за укрепване на капацитета чрез инициативите Jasper и Jasmine, за да може да се оцени приносът на Европейската инвестиционна банка към кохезионната политика, е необходима специална глава към годишния доклад на банката. Без това ние няма да можем да проследим различните дейности на банката в различните страни членки. Тази глава трябва да бъде посветена на дейността на ЕИБ за подкрепа, в подкрепа на прилагането на кохезионната политика. И тя трябва да бъде разработена от страните членки. Трябва да съдържа подребна информация за използването на отпуснатите кредити от банката. В доклада също така няма данни за кредитите за проекти, които също така се кофинансират и затова не е лесно да оценим какъв е приносът на Европейската инвестиционна банка за политиката за сближаване. Трябва особено да се подчертае, че ЕИБ трябва да допринася за изпълняване на целите на Европейския съюз – а също така за економическото, социално и териториално сближаване. Съгласно географската разбивка на кредитите по страни членки, пет страни членки е, са получили 54,11% от всички заеми, отпуснати през 2016 година. То всичко отива за две страни членки Знаете, че няма географски квоти за кредитите, които банката отпуска, но концентрацията на кредитите в пет страни членки ясно показва, че не можем да кажем, че, че своята дейност Европейската инвестиционна банка подкрепя економическото, социално и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз. Значи трябва да помислим как да се усъвършенства дейността на банката в това отношение. Повече от 50% от кредитите са инвестирани в транспорта, енергетиката, промишлеността и водоочистването и управлението на водите. Но пак като погледнем къде се намират страните, които са получили, от общите суми, посветени на промишлеността, 82% са отишли в тези пет страни членки. От, в енергетиката 72% са отишли пак в петте страни членки. И от цялата сума за транспорта 58% от кредитите са пак отпуснати на тези пет страни членки. Значи този това географско разпределение на кредитите е, страда от една очевидна концентрация на заемите за тези пет страни членки. И е, трябва да помислим как да усъвършенстваме законодателството, което се отнася до нововъзникващите предприятия, е, предприемачеството, а също така тук процедурите трябва да бъдат опростени и броят на отпуснатите заеми да се увеличи. Трябва да помислим как да увеличим и подобрим броя на проектите в селските, по-слабо населени и по-трудно достъпни райони. Според мен тези проекти трябва да получат приоритет в редица сектори в дейността на ЕИБ. Не трябва да се забравя, че когато става дума за политиката за сближаване, нуждите се увеличават, включително и се увеличава и използването на финансовите инструменти. Но тяхното използване е недостатъчно в страните членки поради тяхната сложност. Най-малкото това е една от причините. Знаем, че не е и бе определя процедурите но тя може да подготви доклад за положителните и отрицателни страни на финансирането на проектите и по този начин да помогне на процеса на въвеждане и използване на финансови инструменти в цяла Европа. И накрая. Ще спомена резултатите от едно проучване – за, ролята на ЕИБ в европейската политика на сближаване. Проучването е проведено от група експерти и там се посоча липсата на информация за ролята на ЕИБ по е, всички етапи за програмата е, на кохезионната политика и на различните нейни етапи. Е, генериране на проекти, тяхно предлагане, прила, прила, предлагане, прилагане и след това постфактум оценка. Много важен елемент от кохезионната политика. Това ясно показва, че трябва по някакъв начин да се опитаме да комуникираме по-често и по-интензивно с е, банката, а пък ЕИБ трябва да подобри системата си на докладване уведомяване на, за, относно резултатите за кохезионната политика. А, това въжи и за прозрачността а, на нейната дейност. Благодаря. Благодаря, госпожа Малетич. А сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Почвам с госпожа Томашич, който ще говори от името на господин Проева. Much, Благодаря, госпожо председател. Ролята на Европейската инвестиционна банка в политиката на сближаване се е увеличила от 2000 година насам чрез конкретни инструменти като Джесика, Джаспер и Джазмин и в периода 2007-2013 година банката стана все по-ангажирана с изпълняването на политиката на сближаване. Банката предоставя съвместно финансиране за проекти по политиката на сближаване, което е особено важно предвид размера на кредитите и е, пряката подкрепа за е, политиката на сближаване в един микромащаб. Като цяло ЕИБ има значителен принос за постигането на целите на политиката на сближаване и има е, много високо ниво на полезност и допълняемост между двете. Като цяло е, намесите от Е и са ефективни от гледна точка освояване на средствата, проектите са по-ефективни и водят до резултати. Достъпа до финансиране, аналитическата подкрепа и техническите познания са ключовите области, в които ЕИБ и е, предоставя помощ за изпълнението на политиката на изближаване. Но високите такси за управление, високите разходи, свързани с управлението на проектите са основните предизвикателства при работата с Европейската инвестиционна банка. Радвам се, че се предоставя консултативна техническа помощ по използването на финансови инструменти, прилагани чрез а, а, работата с Е и Б. Така се изгражда капацитет у финансовите посредници в държавите членки. Тъй като се увеличава ролята на ЕИБ за политиката на сближаване, трябва да знаем по-добре колко ефикасно се прилагат различни различните дейности по нея, които често не са достатъчно добре познавани на европейско ниво. Освен това, въпреки че отчетността която се смята за положителна, се е, смята, че по-задълбочен мониторинг относно постигането на целите е сравнително откъслечен. Благодаря. Благодаря за групата на АЛДЕ, господин Ван Нинтелмор. Благодаря, госпожо председател. Със сигурност Европейската инвестиционна банка има важна роля, що се отнася до допълване на финансови средства, особено за постигане на целите на политиката на заближаване. Финансовите инструменти са разработвани от години насам, но ефективността на тяхното прилагане понякога се поставя под въпрос, както става ясно и от доклади на Европейската сметна палата но има твърде малко анализ на е, регулаторните страни на регламента за общите разпоредби и е, влиянието му върху изпълнението на финансовите инструменти. Като цяло, е, по проекто доклада подкрепяме го като цяло, Поздравяваме докладчика и е важно да се подчертае значението на финансовите инструменти на Е и Б по отношение на градоустройствената политика, но също така иновации, научно-развойна дейност – и трябва да разработим инструменти, които да се използват и в рамките на програмите ИНТЕ, защото те са много важни и групата, ако, ако става въпрос за АЛД, те трябва да са още по-важни в следващия програмен период. Очаквам съвместната работа с Ивана като докладчик по досието, защото то е много важно предвид и новата политика на сближаване след 2020. Благодаря. Благодаря. Господин Шкърлец не е в залата. Госпожа Дамато също не е в залата. Има ли други колеги, желаящи думата, които не са докладчици в сянка? По това проекто становище не виждам. Имаме представители от страна на Европейската комисия, господин Лацло Ксото от ЕКФИН. Искате ли думата? Не. Няма нужда, благодаря. Комисията е, приема становището, доколкото разбираме. Let me remind the deadline for the... Срока за внасене на изменение е вторник, 17 октомври, 12 часа. Yes, we, we, we, I'm sorry. Извинете, казва председателката, има представител на Европейската инвестиционна банка. Искате ли да вземете думата? Господин Дебанд. Да, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Малетич, както и на докладчиците в Сянка, за това, което са свършили по проекто становището. Засегнахте редица много важни въпроси за банката. Ще се спра само на някои от тях, но за нас е, ще е удоволствие да продължим да проследим работата, да, да следим работата до окончателното становище. Накратко, какво правим в подкрепа на политиката на сближаване? Това е ключов приоритет за ЕИБ. Ролята й е да подкрепя изпълнението на европейските политики и политиката на сближаване е основен приоритет за нас. За да ви дам представа за мащабите, през последните 10 години сме предоставили финансиране в размер на около 200 милиарда евро за подкрепа на, на проекти по политиката на сближаване и е, за финансовата 2016 година сме предоставили малко под 30% е, от е, кредитите ни, от всичките кредити, които сме предоставили, 30% са за политиката на сближаване. Така че ясно е, че тя е приоритет за нас и това ще продължи да бъде така и в бъдеще. Друго важно нещо, ние предоставяме не само финансиране, но се опитваме и да помогнем на регионите чрез консултантски услуги и техническо подпомагане. Така че ние предоставяме не само средства, но и се стремим да помогнем на, изпълнителните проект, на изпълнителите на проекти да се уверят, че изпълнението на проекта ще е оптимално. Освен това, помагаме на регионите в освояването на структурните фондовете. Ние имаме специален инструмент за това е, кредит, свързан с структурните фондове, чрез който съфинансираме програми с структурни фондове на ниво региони. Така че се стремим да поддържаме и е, изпълнението и използването на структурните фондове на това ниво. Финансовите инструменти трябва да се доразработят. Те, разбира се, не са панацея, но със сигурност могат да се е, внесат е, подобрения в следващия регламент за улесняване на използване на финансовите инструменти, например. И освен това, в следващата многогодишна финансова рамка Очакваме свиване на европейския бюджет, особено и по отношение на политиката на сближаване. И във връзка с това финансовото упражняване е още, управление е още по-важно. А по отношение на е, географското равновесие, ЕИБ трябва да достига до всички е, зони на Европейския съюз, както казахте вие, но тук трябва да кажа, че ние сме институция, която се води от пазара. Когато няма търсене на място, ние не можем да го създадем. Ние гледаме проектите, когато такива са създадени и ги оценяваме по качествата им. Е, не ограничаваме дейностите си на някакво ниво, защото ролята на ЕИБ и също да предоставя консултации, да подкрепя разработването на проекти в различни региони и градове и също така да идентифицира възможностите за инвестиция. Друг много важен въпрос е, е програмата за градовете. Когато говорим за политика на сближаване, за банката е много важно да подкрепя и градовете и да допринася възможно най-много до програмата, за програмата за градовете. И накрая подкрепата за новостратиращи предприятия и социалното въздействие. Нещо много важно за групата на ЕИБ. Това е не само инвестиционната банка, но и Европейския инвестиционен фонд те, те, те имат много важна роля за е, предоставяне на рисков капитал за новостартиращи предприятия и за силно въздействие. Благодаря много. Благодаря, госпожо Малетич. Искате ли да реагирате на някои от коментарите? Да, искам да благодаря на всички, на докладчиците в Сянка. Напълно съм съгласна, че трябва да включим и други елементи в доклада, но сме ограничени в дължината на проектостановищите, затова не можех да обхвана всичко, но сега с внесените изменения становището ще се подобри, особено политиките за градовете, Интерег, макрорегионалните стратегии и ролята на ЕИБ при изпълнението на проекти за тях. Освен това, благодаря на представителя на ЕИБ за това, че подчерта колко важно е да се промени географския баланс – Много добре подчертахте, че имате и роля да помагате на изпълнителите на проекти, на тези, които ги създават и е добре да видим как можем по-добре да работим в страните, в които ЕИБ за сега не, не предостави много кредити. Благодаря. Благодаря. Казах какъв е срока за внасяне на изменения. Продължаваме с следващата точка в дневния ред с обсъждане на проекто становище, по което госпожа Смолкова е докладчик. Но доколкото разбирам, не е успяла да стигне тук поради проблем с полета. Господин Пиколо ще представи проекто становището. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на докладчика, госпожо Смолкова, ще изчета бележките и по въпроса. Първо трябва да се подчертая работата на комисията за предложения за законодателни актове за е, инициативата за чиста енергия за всички, където се показва, че преминаването към чиста е, енергия е сектор, който ще се развива в бъдеще и е важно да се инвестира в него. Иновациите и чистата енергетика са тема, кои които, която засяга всички граждани. Лично аз смятам, че тя е много важна, защото цели да подобри качеството на живот. Доброто развитие на иновациите в енергийната политика предполага участието не само на енергийни дружества, IT компании и строителни дружества, но и доставчици на услуги, транспортни предприятия, финансови институции и най-вече местните власти и публичната администрация. Трябва да се подчертае, че първоначално трябва да познаваме всички аспекти на иновациите за чиста енергетика. Аз съм е, откроила 8 точки, които са важни за работата на Комисията по регионално развитие. Но за да се представят нещата в по-обща картина, е, ще се спра само на 4 области, които са много важни е, за чистата енергетика. Първо, финансиране тук европейските е, структурни инвестиционни фондове имат ключова роля. Ще поискаме увеличение на бюджета за чиста енергия, за развиване и разработване на енергийни проекти, да има сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и е, частен капитал за все повече иновации в чистата енергия. Второ, научно-развойна дейност, е, решения за интелигентни градове, тук е необходимо повече координиране на европейските програми заедно с държавите членки, за да няма припокриване в усилията и да се използват ефективно всички решения за чиста енергия и иновации. Сътрудничеството и обмена на опит между европейските региони за сега изостава. Разработването на понятието за интелигентна специализация в рамките на политиката на сближаване до 2020 година е, добра, е, добър, е добър подход, но трябва да разработим повече регионални партньорства, особено в сферата на иновацията. На трето място, гражданите имат ключова позиция за чистата енергия. Гражданинът не е само потребител на енергия, но и производител на енергия. Гражданите трябва да знаят, че иновациите ще доведат до економии, предимства, както и опазване на околната среда. Във връзка с това, градовете могат да имат много важна роля в рамките на програмата за градовете, защото градовете могат да увеличат познаваемостта на въпросите, свързани с чистата енергия сред гражданите и въздействието от нея. Много е важно да се работи отдолу нагоре. И на четвърто място координация и упростяване всички съществуващи финансови инструменти, като Хоризонт 2020, европейските е, структурни и инвестиционни фондове, Европейския е, фонд за е, устойчиво развитие и ЕФСИ, трябва да позволят повече координация и опростяване, за да може, когато се изпълняват проекти, гражданите да имат много по-улеснен достъп до източника на финансиране. И накрая госпожа е, Смолкова благодари за подкрепата на секретарията на Реджи и очаква изменения и бъдещата работа. Благодаря. Благодаря. Благодаря и за подкрепата от страна на госпожа Смолкова. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Дели, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място поздравявам докладчицата за отлично свършената работата и, работа и от името на НП имам няколко коментара. Първо, чистата енергия и общото намаляване на емисиите е много важна задача за всички нас – И намаляването на емисиите е задача за целия свят. Съгласно е, данните ни, делът на Европа е около 11% по настоящем. Така че е, това трябва да се отрази в становището. На следващо място – разпределението на центрове за иновация. Обикновено тези центрове се намират в силно развитите части от Европейския съюз, където се работи по намаляване на емисиите, и като цяло преход към чиста енергия. И ние в Комисията по регионално развитие трябва ясно да кажем, че е, отдалечените и по-слабо развити райони също трябва да се включат тук, за да няма изоставане. На трето място по-конкретен коментар. Споделяме по подхода на докладчика относно подкрепата от европейските структурни инвестиционни фондове за преход към чиста енергия, но е важно ЕСИФ да запазят регионалната си роля в рамките на политиката на сближаване. И на следващо място споделяме отново изцяло гледната точка на докладчика за това колко важно е да се работи отдолу нагоре но е добре да се постави по-силен акцент върху е, малките и средни предприятия, които имат много важна роля за разпространение на иновация в енергетиката. Затова иновациите е, да достигнат до гражданите, да не остават в лабораториите. Благодаря. Ще предложим и изменения в рамките на срока. Благодаря. Благодаря. Не виждам останалите докладчици в сянка. Господин Ван Нинтелборг, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да предложа няколко е, коментара от името на докладчика в сянка от Алде, госпожа Николай. Относно прехода към нисковъглеродна економика, това е едно от основните предизвикателства пред Европа. Важно е, че научно-развойната дейност чрез частния сектор и малките и средни предприятия са ключови за подкрепа на чистата енергия, е, разкриването на работни места и растеж. Следователно, финансирането за МСП трябва да се адаптира към потребностите. Съгласно данните, Европейския съюз е един от световните лидери за чиста енергия и иновации за нея, но според докладчика в Сянка има, подобре, има възможности за подобрение. Тя е напълно съгласна, че съществуващите финансови инструменти са много сложни. Говорим за Хоризонт 2020, ЕСИФ, Европейския фонд за устойчиво развитие и другите. И е, тя подчертава потребността от упростяване при достъпа до финансиране, особено за малките и средни предприятия. Освен това, програмата Хоризонт 2020 година може да има много важна роля за научно-развойната дейност и иновациите и ускоряването им, както и бързо достигане до конкретни стоки и услуги. Това ще развие пазарите, ще създаде е, за растеж и заетост. Опростяване на бюджета по Хоризонт 2020 година, като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 е, е, е много важно. Тук е важно да се премахнат субсидиите за изкопаеми, изкопаеми горива. За да имаме енергийно ефективна економика, трябва цялото общество да участва в това. Е, МСП, промишлеността, образователния сектор, научно-развойната дейност и потребителите. Всички те трябва да участват, за да се достигне до правилно решение. Трябва да се борим срещу бюро бюрокрацията и да гарантираме справедливи пазарни практики, защото това е много важно за иновативните технологии. Освен това, освен декарбонизацията и подновяването на сградния фонд и сград... застроената среда, трябва да се включат природни зони, зони, които да се ползват от правна защита в градските райони, за да не бъдат унищожени в последствие. И накрая, инвестиции в образование са ключ към иновациите. Както твърди госпожа Николай, държавите членки трябва да да промотират техническото образование сред децата и младите хора, защото основата за бъдещата иновация и чистата енергия са те. Трябва да подходим динамично с много енергия. Благодаря. Благодаря. Господин Фито, заповядайте. Много ви благодаря. Аз също приветствам и харесвам становището на госпожа Смолкова. Целите, които тя изброява, са от изключително значение – тя изрази известна загриженост по отношение на комплексните финансови инструменти. Мисля, че тук стремежът трябва да е към упростяване на инструментите и улесняване на достъпа до тях, за да могат и местните органи да имат по-лесен достъп. Разбира се, че най-важното е а, е, хората да бъдат по-добре обучени и квалифицирани, така че включително инвестициите за чиста енергия трябва да се използват по интелигентно, да има координация на национално и регионално ниво. Бързото преминаване към декарбонизирана економика представлява огромен шанс за развитие и за увеличаване на броя на разботните места, да насърчаване на инвестициите и насърчаване на растежа. Благодаря. Има ли други колеги, желащи да се изкажат? On, on particular... По това проекто становище не виждам. Давам думата на госпожа Миладинова. Не, първо господин Де, Дели, представител на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място много се радваме, е, че получихме проектостановището. Предложенията на Комисията по регионално развитие са много важни за изпълнението на съобщението, за което се говори. Тук ще откроя няколко въпроса, които бяха споменати и е, от колегите. Относно устойчивото развитие, Господин Дели засегна този въпрос, свързан с емисиите. Модернизацията на европейските економики е част от е, целите за устойчиво развитие. Следователно, прехода към чиста енергия е много важен за постигане на всички цели, имащи значение за развитието на Европейския съюз. Многократно е, бе е, споменат ето колко важни са гражданите е, и е, ролята им за постигането на преход към чиста енергия и иновации. Гражданите трябва да имат улеснен достъп до нисковъглеродни решения. Те трябва да е, избират тези решения самостоятелно и това е много важно за чистата енергия, но това предполага и е, че трябва да можем да повлияем на избора на потребителите, на гражданите. Това също трябва да е важна част от нашата работа. Тъй като говорим за иновации, тук ще ви кажа нещо, което вече знаете. Въпросите по точки 2 и 3 от проекто Становището отразяват предвидени дейности в рамки на тематични дейности. 4. Нисковъглеродна економика. 5. Смекчаване на изменението на климата и тематична област за ресурсна ефективност. Още нещо. Предвид конкуренцията за финансиране и ресурси. Концентрирането на ресурси трябва да се спомени. Трябва да има справедливо разпределение на ресурсите, както се посочва в цел 4. Това се посочва и в стратегията за специализация, както казаха някои от членовете на парламента и е, им се разработват тематични платформи за различни теми, включително и чиста енергия. И ще има пилотни действия за е, междурегионални иновации, инициативи, е, представени в съобщението за силване на иновациите за устойчив растеж на териториално ниво. Ще засегна още два-три въпроса. Освен въпросното съобщение, там се говори и за синергии. Тези синергии могат да се постигнат по различни начини, като например чрез Европейския център за консултативни услуги, където се съчетават източни източници за финансиране, включително в областта на енергетика. Споменаха се многократно финансовите инструменти. Комисията си дава сметка колко важно е те да бъдат опростени и а, това вече се разглежда в известна степен в регламента Омнибус, който в момента се разглежда от законодателите в тристранния диалог, но със сигурност и в бъдеще ще трябва да се доупростява. Накрая комисията е свър... съгласна, че програмата за градовете е много важна за прехода към чиста енергия. Благодаря. Благодаря, госпожо Миладинова. Искате ли да се изкажете? Да, благодаря на колегата от комисията за обобщението на комисията по сближаване. Искам да направя една техническа бележка. Смятам, че проекто становището отразява добре приноса на политиката на сближаване за иновациите. Конкретно по точка 6 от проекто становището казва се, че съществуващите финансови инструменти, след което се споменават различните програми, може би трябва да се сложат скоби там, за да се е, очертая разлика между финансов инструмент и програма, като например Хоризонт 2020, Европейски структурни инвестиционни фондове. Просто за да се направи разлика между финансови инструменти и безвъзмезна помощ. Това е дребен технически коментар. Благодаря. Господин Пикола, желаете ли да реагирате или ще предадете коментарите на госпожа Смалкова? Благодаря ви за дебата. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред за днес. Малко по-напред сме с времето. Очакваме ли още членове на комисията за гласуването? Очакваме. Тогава ще направим 15-минутна пауза за да сме сигурни, че всички членове, които искат да участват в гласуването, са тук. Продължаваме работа в 5.25.

Yeah.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

Ladies and gentlemen, may, may I ask you to take... Дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Имам, както виждате, специален инструмент, с който мога да ви подканвам. Малко опасен. И така, продължаваме с, гласу... с гласуването. Първо, а, в нашия списък а, за гласуване са териториалните типологии, а, известни като терсет. Както сигурно си спомняте, целта на предложението е да се измени съществуващата е, регламент за НУЦ, е, за относно типологиите, които в момента се използват. Първоначално е, РЕДИ поиска да използва упростена процедура, като прие позицията на комисията без изменения. Имахме две, изменения, две заседания с участие на представителя на Европейската комисия и решихме да направим така. Точно това е мадам, мандатът, който преговорният екип получи. Съветът обаче иска да направи редица технически, но не спорни изменения. На 26 септември аз председат в заседанието беше представено естонското председателство и комисията също бе предоставена с ръководителя на генерална дирекция за Евростат. Стигнахме до споразумение по общ текст който включва исканията на съвета за изменения. Съгласувания тест бе потвърден с обикновеното писмо от председателя на Корепер. Вие бяхте уведомени за това миналата седмица и за това сега ви представям предложението за одобрение. Ако го одобрим, докладът ще бъде прегледан от, е, в е, езиково отношение и това ще бъде внесен в пленарна зала. Имаме ли представител на съвета тук? Не. И така. Ако нямаме представител на съвета, предлагам комисията да гласува по съгласуваният е, текст, който вече вие сте видели. Това е едно поименно гласуване с картите. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Предложението се приема. А може да продължим а, процедурата по-нататък. Следващата точка което трябва да гласуваме. Това е по докладът, докладът по собствена инициатива. Докладчик е Гарсия Перец за прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени. Имаме 231 изменения към проекта доклада и след обсъждане за докладчите в сянка, докладчика предложи редица компромисни изменения. Преди да гласуваме, госпожо Гарсия Перес, искате ли думата? Ще бъда съвсем кратка. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря. Искам да благодаря на всички които участваха в изготвянето на доклада и в работата по компромисите. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на всички сътрудници от отделните политически групи. със сигурност текста стана по-добър благодарение на техния принос. Имаше и разпространено едно електронно писмо с няколко е, кратки корекции в последния момент. Може би сте го се получили, но нека да ги спомена. Е, девето предложение, там сме за, 36 също сме за и от 185 е, до 187, те са идентични предложения, предлагам да ги отхвърлим, имате ги в писмен вид. Благодаря на всички. Thank you very much. Now we begin votes and we begin with... Благодаря. Започваме гласуването. Започваме с пети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54-то изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате проверка ли? Добре. Гласуваме проверка по 54-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Виждате резултата, нали, на таблото. Отхвърля се. Шести компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега 65-то изменение за, против, задържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 72-ро изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-то за, против, въздържали се, се. Мисля, че е прието, но нека проверим. Гласуваме поименно по 73-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се, казва председателката. Съжалявам. Поправя се председателката. Отхвърля се. Съжалявам. 73-то изменение е отхвърлено. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 89-то изменение. 89-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Правим проверка за 89-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка ли? Проверяваме гласуване по 93-то изменение. 93 Край на гласуването. Приема се. Моя грешка, казва председателката. Приема се. Десети компромис за, против, въздържали се. Приема се. Единайсти компромис за, против, въздържали се. Приема се. 101 изменение. За против, въздържали се, отхвърли се. 102. Искате проверка? Добре, проверка за 101. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 102. За против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка ли? Добре, проверка 104. Край на гласуването. Същия резултат както преди. Отхвърля се. може да, си, може да запомните този резултат за, за в бъдеще, да го имате предвид. 105-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 106-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 12 за, против, въздържали се, приема се. 120 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 133 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре, проверяваме 147. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Същия резултат. Отхвърля се. Петнайсти компромис. Е за, против, въздържали се, приема се. 157 изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 157 проверяваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И същият познат резултат. Отхвърля се. 16 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 164. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Но искате проверка. Електронно проверяваме. 164. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет и шесто изменение. Сто седемдесет и шесто. За, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 191 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 24 ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 228 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Само един въпрос. Не сме гласували 172. Нарочно ли? 172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 Amendment 29. Who is in favor? Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 37-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 Искате проверка за 39-то ли? 39-то проверяваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам, казва председателката. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за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 Нека проверим. 44-то изменение. Гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то за. Против. Въздържали се. Приема се искате проверка за 46-то, проверяваме, гласувайте с картите, моля. Край на гласуването. Приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 47 проверяваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с един глас. и осмо изменение за против въздържали се Нека проверим и това. Това е последното изменение, по което ще гласуваме за този доклад. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И то се приема. Сега гласуваме поименно окончателното гласуване. Гласувайте, моля. по целия документ. Е, Край на гласуването и докладът е прият. Поздравления! Поздравления за а, е, Гарсия Перес. Сега продължаваме с а, е, гласуване по следващата многодишна финансова рамка, изготвяне на позицията на парламента за многогодишната финансова рамка след 2022. Докладчика Дерек Бон. А, съвсем накратко ще кажа, че имахме 120 предложени изменения. Успяхме почти всичките да включим в 13 компромиса. А, от предложенията на ГУЕ а, до ЕСПД, значи почти единодушно успяхме да включим тези изменения в компромиси. Благодаря. Благодаря за работата ви по тези компромиси. И в такъв случай започваме гласуването. Първи компромис –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 Пети компромис за. А, съжалявайте, казва, съжалявам, казва председателката, моя грешка. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме за 73-то и 74-то изменение, тъй като групата на зелените е поискала разделно гласуване – доверявам се на секретарията, защото имаме правило, че не можем да имаме разделно гласуване по компромисите. Така че ако тези изменения не са включени в компромисите, тогава гласуваме изменения 73 и 74. Гласуваме за тях, тъй като те не са обхванати от компромис. 73-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 74-то изменение. За? Против? Въздържали се? И то се отхвърля. И сега стигаме до 11-ти компромис. Нали така? 11-ти компромис. За? Против? Въздържали се? Приема се. 93-то изменение. 93-то за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 93-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 12 ти компромис кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 118 изменение за, против, въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуваме за цялото становище. Гласувайте поименно, моля. Край на гласуването. Становището е прието. Поздравления, господин Вон. Благодаря ви за свършената работа. Благодаря на всички членове на комисията. Закривам общото заседание. Ще продължим с заседание на координаторите. Моля тези, които не са координатори, да напуснат залата.